И така, колеги, откривам заседанието на комисията КОНТ. Добре дошли. Добре дошли на го госта Александра Дърштуп от Инвестиционната банка. Чудесно е, че сте сред нас. Имате дневния ред, няма изменения по него, поне аз не зная. В бюлетина вижда се на кои езици ще се превежда. Госпожа Могерини е, за съжаление, болна и искам да ви кажа, че ще имаме изслушване на 25 януари, четвъртък, в 9 часа. За това ще имаме извънредно заседание тогава и ще поканим госпожа Могерини тогава. Ние желаем естествено добро възстановяване. И така преминаваме към точка четвърта. Годишният доклад на Европейската инвестиционна банка от 2016 година. Имате документите към доклада, подкрепата за малките и средни е, предприятия, прозрачността. Всички тези теми са залегнали в документите на банката. Докладчикът е господин Вали. Господин Штуп, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, благодаря ви за това, че ме поканихте. Аз бях от 2004 година до 2008 година член на вашата комисия и си спомням дали сме третирали тази тема, освобождаване от отговорност от, на Европейската информационна банка, но не си спомням. Така или иначе, много се радвам, че съм отново тук. Аз бях координатор от НП по това време и зная, че вашата комисия беше много-много интересна бях в правителството като министър на, прав... на финансите, на външните работи и лично искам да кажа, разбирам колко е важно човек да бъде член на Европейския парламент, колко е привилегирован, защото това, което правите е страшно важно в влиянието, което имате, е много голямо в сравнение с това, което влияние имат министри и национални депутати. Вие забота, за, работите върху законодателство, освен това бюджетния контрол комисията е може би най-важното място в този парламент. Така че много благодаря за поканата. Аз наистина се чувствам в къщи. Вернер Хойер в момента ще представи резултатите на Европейската инвестиционна банка за 2017 година, така че ако имате въпроси, аз с удоволствие ще им отговоря и ще бъда възможно най-конкретен с цифри. Ще се опитам да отговоря. А, като човек, който много подкрепя Европейския съюз, и като човек, който две години работи в Европейската инвестиционна банка, мога да кажа, че в банката се пазят големи тайни, що се отнася до области като малки и средни предприятия, инфраструктура, климатични промени. Всички тези проекти. Много малко хора всъщност знаят, че нашата банка е три пъти по-голяма от Световната банка и банката за изследване и развитие. 600 хиляди милиарда евро са нашите активи. Нашият капитал е 250 милиарда евро и ние даваме кредити в размер на 80 милиарда евро на година. И всъщност за сравнение, европейския бюджет е 150 милиарда на година, така че виждате каква движеща сила е Европейската инвестиционна банка. Това често се забравя, така че хубаво е вие да ни контролирате и се грижите за това ние да се държим добре. Имам три точки днес. Най-напред ще се спра на нашите резултати за 2016 година, след това ще говоря за FC и след това ще говоря за прозрачността. Ще се опитам да се вместя в 10 минути. Що се отнася за резултата, за, за, бюдж... за нашите резултати, знаете, че ние подкрепяме политики, свързани с вътрешния пазар. Според Кензи, ние се справяме, според неговата теория, ние се справихме много добре в кризата. И това се дължи не само на комисията на плана Юнкер, но и на подкрепата на парламента за ЕФСИ. Много ни помогна. Ако, ни помог... Ако погледнем европейската економика, след като аз напуснах правителството, економическите индикатори се предвиждат в положителна посока, но така или иначе може, има, има какво да се направи още повече. И за това сме ние като банка. Ако погледнем резултатите, е, те са следните. През 2016 година ние дадохме бюджетни гаранции и кредити от 83,8 милиарда евро. Това бе разпаднато, но това се раздели на няколко категории околна среда и климат, 17 милиарда евро горе-долу, инфраструктура около 20 милиарда евро, иновации 13,5 милиарда евро и малки и средни предприятия около 34 милиарда евро. Това ви дава една възможност от е, един бюджет от около 83,8 милиарда евро. Как, с, как, с каква дейност всъщност се занимавахме? О, като цяло се опитахме да покрием пробойни в инвестициите на, на стойност около 280 милиарда евро. Имахме много операции по отдаване на кредити. Имаме около общ процент в е, обем 26% дейности и нашите необслужвани дългове са много-много ниски, т.е. имаме много нисък риск. Имаше оценка на въздействието на нашата дейност от 2015 година и резултатите са следните. Според това изследване, работата и инвестициите на банката възлизат на 2,25 милиарда нови работни места. Освен това, 2,3% беше увеличението на БВП в Европейския съюз. Естествено, тези е, цифри могат да бъдат анализирани допълнителни, но, но е, изводът е, че Европейската инвестиционна банка допринесе до увеличаване на, на заетостта и на економическия растеж. За цифрите за 2017 година са подобни, но мога да отговоря в последствие на евентуални въпроси. Сега за EFSI. Е, аз лично смятам, че EFSI е едно от най-добрите иновационни, един от най-добрите иновационни инструменти в Европейския съюз. Е, вие всички се занимавате с бюджети, вие всички сте европейци. Е, е, бюджетът на Европейския съюз е в общи линии константен, постоянен е, за годините. Около 1% и нещо от БВП на страните, това са вноските. Ако се, цялата сума не се увеличава на цялата сума на грантове, какво ще се случи? Има бюджетни гаранции, финансови инструменти. И това е всъщност това, това което прави ЕФСИ, защото то е много необходимо в рамките на бюджета. И ясно е каква беше, колко голяма беше ролята на Европейския парламент в това. 315 милиарда евро трябва да бъдат генерирани от ЕФСИ до 2000 2020 година. Ние много добре се движим. От е, средата на декември имаме данни. Имахме 256 милиарда генерирани от ЕФСИ, което означава, че сме постигнали 81% от нашата цел. Така че до края на, на есента сигурно ще постигнем целта. FC е, по принцип като инструмент е сравнително рисков. Ние по принцип сме се движили в рамките на нисък риск, но а, е, сега имаме много повече проекти и много от тях са с висок риск. Така че в рамките на банката имаше доста резервираност по отношение на FC проектите, но сега те работят добре. Ние винаги сме разчитали на сътрудничеството с националните насърчителни банки. Имаме 25 меморанта за разбирателство и работим много тясно с тях. Ако мога, да предвидя някои от вашите въпроси. Може би ще ме питате за разпределението на парите, къде оти... на къде отиват тези пари. Мога да ви дам конкретни цифри, естествено, но трябва да ви кажа, нямаме квоти за EFSI или за други проекти. И колкото по-голяма е страната, толкова по-голям е обема на инвестиции често. Но ако погледнете е, критерия БВП, ще видите е, съвсем различни резултати. Ще видите, че най-много средства отиват за Естония, Португалия, Гърция, Испания и Латвия. Ние се опитваме да има равно разпределение, но е трудно. Ето, например, може да се каже, трябват ни повече средства за Швеция или Германия и ние гледаме про- проектите, оценяваме ги и на тази база преценяваме на къде да насочим средствата. И така, цифрите са 0,7% от БВП и 690 хиляди работни места са създадени. Това е благодарение на ЕФСИ, така че ЕФСИ доказва колко е важен. И така, е, ще се спра сега на прозрачността и управлението. Ние сме по принцип на предна линия и задаваме тенденциите на развитието по отношение на прозрачността в политиката на прозрачност. Имаме си такава политика в банката и поощряваме добрите практики. За 2017 година ние се опитахме нашите доклади да са по-четивни и да отговаряме а, на разпоредбите и законодателството на Европейския съюз и по-специално на ОЛАФ. Ние разбираме желанието за повече прозрачност и ние смятаме, че е хубаво е, че Конт ни помоли да публикуваме протоколите от срещите на борда на директорите. Ние се опитваме да бъдем наистина по-прозрачни, да имаме по-добра комуникация, но както знаете, има някои казуси, кои, свързани с инвестиции, които не могат да са толкова прозрачни, колкото бихме искали. Но това е балансът, който сме принудени да спазваме в нашата работа. И така, госпожо председател, моите заключителни бележки са, че, през, че 2016 година беше една много добра година за нашата банка, въпреки Трамп, въпреки Брексит. Така че това бяха добри резултати, които постигнахме. Постигнахме си целите. Ако ме попитате за 2017 година, ще ви дам цифрите. Наш... Миналата година беше хубава година за нас също. Имаше, имаме три големи предизвикателства за 2018 година. Е, МФР е, след 2020 година ще е предизвикателство. Мога да отговоря на въпроси по тази точка. И освен това, дебатът за подкрепата и клоновете на Европейската банка за развитие в рамките на Европейската инвестиционна банка и на трето място нашите оперативни цели са, са също предизвикателство, които цели, които ще се опитаме да постигнем през 2018 година. И така, благодаря ви за вниманието, а тук приключвам. Благодаря, господин Штуп. Аз изпомням с удоволствие за времето, когато с теб работихме в е, Комисията по бюджетен контрол. Това беше, бяха хубави времена. И тогава увеличихме надбавките за секретарията. Господин Вали има думата, той е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на заместник председателя Ступ за присъствието и за изказването му. Оценявам високо срещите с Е Б. Всяка, цялата информация, с която разполагам, е много полезна. Искам да запазим подход, който колегите споделят в момента, в който възникне проблем, да се срещнем с ЕИБ и след това в доклада да очертаем основните въпроси по ЕФСИ. Има сериозни проблеми. Проблема с географските обозначения. Това зависи от статистическите данни. Ще видим как те ще се отчитат от възоснова на БВП, географското разпределение – важни, не, важни са не само количествените показатели. Сега конкретните въпроси, които искаме да повдигнем по доклада за 2016 година, необходимо е да се изпълнят унези препоръки, които парламентът е правил в предишни доклади. А, тук трябва да се насочат усилията. Има един конкретен въпрос, повдигнат от парламента, е необходимостта да се съсредоточат усилията върху цялостната информация, защото сега всяка година се представят различни доклади, финансови, статистически, дейностите извън Европейския съюз. Хубаво е всичко да се концентрира в един доклад. По въпроса за климата, на който аз много държа и не само аз, много колеги, Е и Б играе много важна роля 25% от общите инвестиции на ЕБ са насочени към енергийна ефективност. Оценяваме това. Хубаво е да се опитаме да повишим усилията насочени към фонда ЕФСИ, защото ако погледнем общите проценти, те са 25%. FC, за да има добавена стойност. Тази, тези данни трябва да се променят. Тук, тук трябва да се насочат повече усилия, а именно инвестиции чрез FC. И е много важно да оказваме натиск, за да може FC да насърчава инвестиции в, енергийни, в енергийната инвестиции да и отказ постепенна от изкопаемите горива. Надяваме се, че ЕИ е, е, ще продължи да върши а, своята дейност, а, без да се съобразява с, с натиска от различни страни за неефективни инвестиции. По отношение на фискалната прозрачност, темата е много важна за Европейския съюз. Е и Б също трябва да приеме стандарти за прозрачност, за фискална прозрачност. Е, и да се насочи към онези страни, които не сътрудничат е, и, с, е, и да насочи усилията си и към преодоляване на проблемите с, с данъчните убежища. Хубаво е да има данни по страни и парламентът е формулирал много препоръки и е хубаво те да намерят място. Що се отнася до ЕФСИ, много, важен, много важно място е отделено на тази точка в доклада. Тук проекта Юнкер трябва да се анализира от гледна точка на критерия допълнителност. Понякога този критерий като че ли се пренебрегва в във вторият план бяха включени редица препоръки от парламента и, и има по-стриктен подход по отношение на прозрачността и критерия допълнителност на проекта Юнкер като Европейски парламент ние призоваваме за приложение на новия регламент, който беше прият наскоро и който призовава за повече информация от ЕФСИ, повече информация за допълнителността. В противен случай може да се остане с впечатлението, че ЕФСИ прилага само стари инструменти, а всъщност ние искаме а, да, да отговаря на критерия допълнителност. Нека да се увеличи процента а, на инвестиции в областта на иновативните мерки в областта на енергетиката и накрая няколко думи за техническата помощ през 2016 година. ЕИБ засили своята дейност. Нека това да бъде, да, да получи системен характер в Европейския съюз. Евро... Необходимо е да се събира конкретна информация за фондовете с колегите ще се опитаме да помогнем в тази област, в усилията за популяризиране на ролята и тук е много важна ролята на националните банки за развитие. В Италия има такава банка. В страните, в които има такава структура и има връзка с националните банки за развитие, възможността за инвестиции от ЕИБ се увеличава. Ето защо е хубаво да е, подканим правителствата да реформират своята система за частни инвестиции, за да използват всички ресурси, които Европейския съюз предоставя. Мисля, че каз се спрях на доста въпроси. Сега е много важно парламентът е, да започне работа по 2016 година и сега ще дам възможност на колегите да се изкажат. Това е първият публичен дебат. Все още не сме обсъждали доклада за 2016 година. Благодаря. Благодаря. Искам да дам думата на господин Штуп, защото докладчикът зададе въпрос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Вали. Е, много добре работихме с докладчика, имахме поредица от заседания на различни нива, имахме и възможността вчера да разменим мнения по конкретните въпроси от ваша страна. Географското разпределение, банката тук се опитва да направи всичко по силите си, да се съобрази е, с проектите водени от търсенето, да отрази спецификата на различните региони, в които работим и също така да се види дали проектът ще е на загуба или на печалба. Много бях очуден, когато започнах работа в банката, че всъщност банката няма за цел печалба, макар че искаме нашия баланс да е добър – много често се казва обаче, че обемите са по-големи, например, в Италия или Испания или Франция или Германия за конкретната година. Това е защото са големи държави. Но тогава ни се казва, да, но в Обединеното кралство за 2017 година обемът е малък. Но там пък причините са очевидни. От друга страна, ако погледнете инвестициите на глава от население или спрямо БВП, картината вече е много различна. Ние днес ще изнесем тези данни и ще ги представим на пресконференцията за резултатите от годината. Вашият втори въпрос е съвсем правилен. Фокуса върху околната среда и климата енергийната ефективност и ударението върху тази област при използването на EFC. Ние сме една от малкото банки по света, които държат много на околната среда, не само на целите за устойчиво развитие. Ние също така емитираме зелени облигации. При надлежната проверка на всеки проект винаги обръщаме внимание на екологичния елемент и го включваме в нашите доводи. Споменахте данъчната прозрачност. Аз съм бил финансов министър и мога да кажа, че това, което правим в ЕИБ, отговаря на стандартите на ОПКО за надлежната проверка. Инструментите, които използваме при данъчната прозрачност са от ОИСР. Използваме техния инструмент срещу свиването на данъчната основа. И последните две точки. Вие споменахте допълняемостта. Много се говори за нея, аз съм съгласен, трябва да има допълняемост – но ние сме институция със стройно, А като рейтинг. Има 28 държави членки, разчитаме на тяхното доверие и е важно да се види, че и Б участва в проектите. Тогава има струпване на инвеститорите и, аз бих казал, допълняемост. При FC имахме четири проекта а, с контрагента ИБ, така че там имаше допълняемост. Но аз казах, че в този момент а, ние предприемаме много по-малко рискове и това само по себе си означава допълняемост. От друга страна, ако не поемаме никакъв риск, няма как да работим като банка. Повечето проекти на е и B са в категорията специални дейности. Някои от банкерите в ЕИБ казват, сигурни ли сте, че можем да направим това? Не е ли твърде опасно? Така че ние правим своите експерименти около една трета от нашия бизнес е свързан с такъв профил. Благодаря. Имам 12 колеги, които искат да се изкажат. За това ще ви помоля да се вместите за две минути. Ще бъда много строга. Моля, бъдете дисциплинирани. Колегата Новаков. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че водим тази дискусия и си задавам въпроса за бъдещето Хубаво е да се мисли за бъдещето, особено сега, преди да оформим следващата МФР и новия програмен период. Предполагам, че и аз, като повечето колеги, си мислим, че ще трябва да има някои бюджетни съкръщения, защото някои от присъединилите се към, обединен... към Съюза сега го напускат инвестиционната политика ще бъде нашия съюзник да запълним тази празнина и тук виждам ролята на ЕИБ. Да вземем транспорта. Половин трилион за следващите 6 до 7 години, за да изпълним нашите цели по ТНТ. Транспортната мрежа. Задавам си въпроса по какъв начин ЕИБ ще рекламира своите дейности и финансови продукти не само в държавите членки, но и регионите, защото 9 на всеки 10 кмета, с които се срещам, не са запознати, кой знае колко, с дейността на ЕИБ, не знаят какво означават всички тези проектни заеми, капитал, гаранции – как се помага на малките бенефициери, не само на големите. И на второ място, как ще работите в контекста на новата МФР след 2020 година, за да изпълним своите цели. Вие сте нашата банка и ние се водим от политическите си цели по Европа 2020. Как ще ни помагате след Брекзит? Благодаря. Колеги Али, бите. Колегата Али. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател Ступ, уважаеми колеги. Благодаря ви, господин Ступ, за представенето на дейността на ЕИБ през 2016 година. Като имаме предвид ролята на ЕИБ за приноса към европейската интеграция и социалното сближаване, както и регионалното развитие, имам следните въпроси. Вие пояснихте вече някои идеи, но все пак. Първия въпрос – дали има инвестиции в четирите основни области, иновации, околна среда? Вие ги изброихте, но какво е въздействието от дейностите на е Б? Какво е оптималното разпределение и отражение? Имате ли методика, която да прави оценка на различните е, сценарии при инвестициите е, в растеж и заетост? На второ място финансиране извън Европейския съюз. 8,4 милиарда евро са използвани в 4 географски зони. Това са страните по разширяването, страните с търговски споразумения и южните съседи. Отпускането на кредити в този случай отговаря ли на правилата що се отнася до зададеното от държавите членки, правите ли анализ на инвестициите извън Европейския съюз и накрая при офшорните финансови центрове, данъчните обежища и съответните тайни юрисдикции няма ясно определение? тогава вашите служители как могат да изпълнят всички седем стъпки от цикъла на един проект на Е и Б? и коя от тези стъпки е най-трудната за вас? Колегата Фланиган за две минути. Благодаря. Много от въпросите, които щях да задам, вече бяха повдигнати от господин Вали по отношение на работните места и тяхното създаване в Ирландия се къпем в работни места. А, ако създадем още, те ще станат по 4-5 на човек. А, това обаче се дължи, защото никое от тези работни места не можеш да водиш нормален живот. Да, хората работят като луди, малко като кучето, което си гони опашката, но това не е добро за живота им. Казват че са потенциал от 22,2 милиона работни места. Какви работни места ще бъдат а, това? Ще могат ли хората да живеят с това, което получават? Сега за инвестициите в а, горското стопанство в Ирландия. Много бяха инвестирани много пари, но може би инвестициите ви би трябвало да отчитат интереса на хората, устойчивостта, биологическото разнообразие, все въпроси повдигнати от Европейския парламент. За съжаление, инвестициите в горското стопанство, не знам каква роля играете вие, не помогнаха на хората, не помогнаха на биоразнообразието и се стигна до там, че залесяването е изтика хората от местата, в които живеят, изчезва обработваемата земя. Хората са изтикани. Утре ще участвам в публична, в обществена среща и ще се окаже, че 52% от обработваемата земя е залесена с помощ на вашите инвестиции, но не останаха хора. Председателката прекъсва ораторът. И честита нова година на председателката. Господин Сарвама. Благодаря, господин председател. Благодаря, е, господин заместник председател Ступ. Много се радваме, че сте в Европейския парламент. Вам, че магическото число е 3, но аз ще задам 4 въпроса много бързо. Първо, какво мислите за по-високите разходи за управление на средствата от ЕИБ, особено по финансови инструменти с споделено управление. Второ, как ще се сътрудничи групата на ЕИБ с комисията, за да се рационализира броят на финансовите инструменти и видовете финансови инструменти в следващата МФР? Три. Какво мислите е, за статута на Обединеното кралство след Брексит? Той ясен ли е? Има ли яснота по това, което ще се случи накрая? Какво мислите за идеята периодът на охлаждане, както се нарича, в който бивши членове на управителния съвет не могат да извършват в лобистка дейност? И този период да се удължи от 6 на 12 месеца. колегата Аш Уърт. Александър, много се радвам, че ви виждам тук. Няколко въпроса. Първо, ЕФСИ. Парламентът в началото се притесняваше от липсата на разграничение между ЕФСИ и структурните и кохезионни фондове ще бъде ли продължение на тези фондове или ще бъде нещо ново? Второ, очаквайки FC2, какви полки да извлечем от управлението на FC1? Вторият ми въпрос е свързан с статута на Обединеното кралство след Брексит. Аз лично смятам, че Брексит е лошо решение и не знаем какво ще се случи от тук нататък и така. Какво е правното основание за участието на Обединеното кралство и а, второ, има ли възможност страната да остане член на тази банка? Благодаря. Колегата Либератски, две минути. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл, Александър. Отново при нас. Най-напред. Аз съм съгласен с това, което казахте за резултатите, но аз искам да се спра за FC от гледна точка на географското разпределение е, и насочването му към по-слабо развитите страни. Съвсем наскоро ще проведем е, изслушване с председателката. Целта ни е да разберем механизмите, да навлезем в дълбочина на въпросите и искам да е, да ви помоля след това изслушване отново да се срещнем, за да обсъдим възможните усъвършенствани и подобрения с оглед на новата МФР. По всяка вероятност тя ще бъде насочена към увеличаване на инвестициите и засилване на индустриализацията и може би фондът за сближаване и другите биха могли да се съчетаят с фондовете за стратегически инвестиции, за да се стигне до общо 500 милиарда. Колегата Салафранка. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да кажа добре дошъл на колегата Ступ отново в парламента. Благодаря му за предоставената информация по доклада на банката много е впечатляващ, защото ЕИБ е, може би, най-важната банка в света. Знаем колко е отпуснала на капиталовите пазари. Миналата година 25 милиона могат да получат по-добър достъп до вода, 20 милиона имат по-добро оборудване, 10 милиона имат възможност да има достъп до по-добри санитарни инсталации. Моите въпроси са следните. Както каза и докладчика Вали, е важно използването на FC, но FC до сега е мобилизирал само 163 милиарда, докато се очакваха 315 милиарда. Наистина, аз разбирам, че не сме на края на прогнозния период, но бих искал да знам как се изпълнява тази цел. На второ място, в рамките на дейността на банката с трети страни, 980 милиона за Азия и Латинска Америка за миналата година. Как са разпределени съответно за Азия и за Латинска Америка? Какво очаквате за следващата година? И накрая, каква е позицията на банката по отношение на зелените облигации или облигациите насочени към климата? Разбирам, че банката е предвидя 3 милиарда и 800 милиона за това. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Штоп, че е тук отново сред нас. Аз е, трябва да кажа, оценя много работата на банката за ЕФСИ. Европейския бюджет печели от FC. Има много програми, е, които се подкрепят от FC, така се намаляват рисковете. Аз разгледах немските проекти. Те се подкрепят до голяма степен от Германската насърчителна банка е, и тя също работи с Европейската инвестиционна банка, защо всъщност има инвестиции от двете банки? Защо се финансира един проект от двете банки частично? Как се контролират а, е, тези, финанс... Е, тези инвестиции? Значи, дали средствата се разходват законосъобразно? Това е моят въпрос. Освен това, дават се много пари за енергийно саниране. Ние имаме подкрепа за тези дейности също, а, така че защо се финансират подобни дейности в Германия? И на трето място, какво е вашето мнение за особено рисковите проекти? Как давате кредити за тях и как осигурявате факта да си получите обратно парите, когато давате кредити? Колегата Вон. Аз имам един малък въпрос. Вие говорите за рисковете. Да, добре, един банкер говори винаги за рискове. Въпросът е обаче, какви са вашите критерии? И как се различават вашите критерии от критериите на други банки, които също могат да дават кредити за съответните проекти? Има ли някаква разлика? Сега няма нужда да навлизате в подробности по отделни проекти, просто като общ коментар. И какъв е, е общия обем на кредитите, които сте дали за 2016 година? Благодаря. Аз също искам да кажа добре дошъл на господин Ступ. Говоря от името на господин Пирински, който трябваше да отиде в комисията по заетост. Следните въпроси. На първо място доклада, който получихме а, сме го прочели, но вие знаете, че той не е достатъчно пълен. Всъщност, докладите за дейността на ЕИБ и в Европейския съюз и извън обикновено съдържат повече информация, включително това се отнася и за ежегодните доклади. Има повече анализи. Парламента не веднъж е изисквал повече информация, така че въпросът е кога можем да получим цялата пълна информация, важна за нашата работа. На второ място географското разпределение, което и вие засегнахте. Господин Пирински е очуден, че 2016 година България, Харватия и Литва не са получили никакви заеми. Докато Естония, Малта и друга страна не са получили достъп до гаранции. Е, ясно е, че малкият размер също е хубав и въпросът е защо тези страни не са получили подкрепата на Б. Също така господин Пирински има въпрос за инвестициите в Европейския съюз през 2015 година, сравнени с 2016. В случая с ФС също има проблем не само с географското разпределение, но и секторното разпределение. Има области, в които ЕФСИ изобщо не се използва за социални инвестиции и няма данни за това – и накрая прегледа на кодекса за поведение прекъсва председателката. Uh, uh, благодаря на господин uh, Ступ за изложението и благодаря за това, че прозрачността е сред основните му приоритети. Имам два кратки въпроса. Първо, механизма за съдържанието механизма за подаване на оплаквания. Често от а, банката Ни, нищо не съм чувал а, за това как стоят нещата, защото това е важен елемент на прозрачността. Второ, през януари в e-Observer имаше статия след кредит от 400 милиона евро за Volkswagen. Олаф предприе действия и докладът на ОЛАФ по доклада, тъй като ОЛАФ подозира, че може би този кредит е спомогнал за измамата с емисиите, бихме искали да знаем тъй като ЕБ се, се позовава на Олаф и Олаф се позовава на ЕИБ. Бихте ли ни казали каква е политиката за измами, за да сме сигурни, че в бъдеще няма да възникнат въпроси? Аз също искам да задам някои въпроси. Аз смятам, че наистина рисковете са много добре опе, много добре третирани в Европейската инвестиционна банка. Това, което казаха колегите Крони Вали, искам да зачекна отново въпроса за сътрудничеството с националните насърчителни банки. Как ще осигурим това сътрудничество да не се изроди в конкуренция? Освен това, колко частни инвестиции, колко частни средства са били привлечени в дейностите на Европейската инвестиционна банка? Защото имам чувството, че публичните дейности привличат национални публични резерви и финансиране. За това е моят въпрос за частния сектор. И колко всъщност през 2016 и 2017 година, какъв е броят на новите служители в Европейската инвестиционна банка? Благодаря, госпожо председател. Благодаря и колеги за вашите въпроси. Ще се опитам да се спра на, поне на повечето въпроси. Ще отговарям на всеки въпрос. Така че прекъсвайте ме, моля. Давайте ми жълта карта, ако изпусна някой въпрос. Господин Новаков, как ще се рекламираме през до 2020 година. Аз мисля, че работим доста ефективно и това го казах. Мисля, че много добре а, рекламираме нашата дейност. Стратегията на банката за комуникация е вече на 60 години, т.е е, и се радваме, когато ние не сме в новините. Ние сме не само а, банката на Европейския съюз, но сме и банката на добрите новини, така че а, е, нямаме нужда от специални трикове за реклама. Ние доста добре се справяме с а, е, рекламата и с популяризиране на нашата дейност. Имаме колеги, които са били бивши политици преди да дойдат да работят при нас, те се справят също много добре. Сега постигане на целите за 2020 година. Мисля, че наистина се справяме. Голямата част от дебата ще се съсредоточи върху МФР. И за да работим върху този въпрос, аз мисля, че банката ще излезе с позиция по МФР в началото на, на февруари. Ще има предложение от комисията, което може да заложи 10% като финансов инструмент и гаранции. Това означава, че банката може би ще трябва да преосмисли начина по който работи, защото това е огромен обем. Ако 10% от 50 милиарда това са 45 милиарда повече оперативен капитал за, за бизнес за нас. И е, ние трябва да стигнем тези критерии, трябва да сме готови за тези дейности. На второ място, господин Али зададе въпрос, той зададе няколко въпроса, които, <clears throat> т.е. за въздействието на БВП върху БВП-то и заетостта, а също така и инвестициите извън Европейския съюз. Аз казах в, моите, в моето въведение, че Влиянието на ЕИБ по отношение на заетост и БВП е следният. През 2015-2016 година е 2,5 повече работни места, 2,5 милиона и 2,6% увеличаване на БВП на Европейския съюз. На следващо място правилата. Ние работим много надежно и спазваме а, политика на надежност, на, на, на честност. Аз идвам от политиката и за мен това е много важно. Ние имаме отдел, а, който анализира именно от тази перспектива про проектите. След това имаме и управлението на проекти, този отдел, той също оценява проектите като надежни. Имаме нашите а, адвокати и имаме служителите, които следят за съответствието. Така че ние осветляваме надежността и честността на проектите от всякаква перспектива. Сега, какво ни прави по-различни от, от другите банки, които получим заявление за проект. Ние го оценяваме не само от економическа гледна точка, има научни работници, прависти, доктори, инженери и така нататък, различни експерти, които оценяват жизнеността на този проект. Затова и ние и за това е обяснението за факта, че имаме много нисък процент на необслужвани кредити. Сега на въпроса за на господин Фланаган. Не мога да ви дам въпроса за това какви ще бъдат работните места. Може да говорим за тридименсионалното принтиране, роботизацията, цифровизацията на работните места но не мога да ви кажа какво ще е качеството на новите работни места, които ще се създадат. Ние сме банка, която иска да направи добро, добро със своите дейности. Ние се стремим да създадем хубави работни места, но не мога да се закълна, че всяко работно място, което създаваме, е такова. Имаме 300 човека в управлението на проекти в този отдел, които оценяват качеството на работните места и така, че опитваме се да направим най-доброто. Господин Сарвама, той зададе 4 въпроса. Първият въпрос бе за по-високите разходи и такси на Европейската инвестиционна банка за финансовите инструменти. Много от частните банки не ни обичат, защото нашите такси са много ниски. Ние сме с рейтинг 3А, защото е много трудно да фалираме и оперираме във всички държави членки. Е, така че ние сме по-ефтини от повечето международни финансови институции. На второ място, повечето целите са ни регионални и повечето от кредитите се споделят. Това, което увеличава цената е двустепенното финансиране. Това увеличава и таксите. А освен това, ние имаме ние имаме една цена и тя не се променя. Това е регулативната ни база, нормативната ни база, на която стъпваме. Така че нашите услуги са доста ефтини. На второ място, вторият въпрос бе дали ще си сътрудничим с Комисията за рационализиране на инструментите, казвам да. И това го правим в контекста на МФР след 2020 година, но нека сме реалистични, защото Комисията ни помоли да използваме различни инструменти в ЕФСИ, така че ние набираме обеми. Гледаме, анализираме аз, аз, аз анализирам, т.е. всички възможни инструменти и съм възхит, платен. Има различни инструменти за малките и средни предприятия. Ние се опитваме да рационализираме, да, да опростяваме, но понякога се опитваме и да сме иновативни. Сега за Брексита. Господин Сарвама и господин Айшвард зададоха този въпрос. Въпросът за отношенията между ЕИБ и Обединеното кралство е заложено, уточнено в, от, в, в споразумението от 7 декември. Ние имаме точен, точен обем на капитал, който се дава на банката от Обединеното кралство и имаме обединено обединен обем на капитал, който е изискуем. 2,3 милиарда е капиталът внесен от Обединеното кралство, който ще бъде върнат на Обединеното кралство в разстояние на 12 години. Това ще са траншове от 300 милиона евро. Това това е фиксирана сума. Защо 12 години? Защото толкова ще ни трябват за изплатим сумата. 35,6 милиарда евро са гаранциите, т.е. изискуемия капитал. Това е гаранция за... В слу... Това е гаранция, която подплатява падежа на кредитите. Сега е въпроса дали Обединеното кралство може да остане в ЕИБ. Не може. Не може, защото така е записано в договорите. Е, нещата са по-различни с, с фонда. Ние ще продължим да си сътрудничаем с Обединеното кралство, това е ясно. Но това е голям въпрос. Въпрос е за бизнеса на банката, за, за дейностите на банката. Това е страшно много за нас. Ние не искаме естествено да загубим един от най-големите си акционери, но така е. Освен това, периода cooling off, а не мога да кажа нищо по този въпрос. Но ако имате предвид периода за хора, които са служители от държавите членки и са членове на борда на директорите, не знам как работи този период на охлаждане. След като те напуснат своята, своя пост в банката, кога могат да заемат друг високопоставен пост. Сега въпрос за допълняемостта на господин Ашмарт. Имаме полуки, извлечени от FC1. Ние се опитваме да работим върху тези полки. И тези полки ще ни помогнат в бъдещето. Те още ги анализираме. Е, господин Либерацки зададе въпрос за географското въздействие. Аз имам цифри за 2017 година за разпределението на средствата. Те ще бъдат публикувани днес. Те ще бъдат достъпни на интернет страницата ни. 2016 е, година и 2017 година са сходни цифрите. Полша беше в фокуса на вниманието. 5,4 милиарда евро отидоха за Пълша миналата година. Другите страни, които получиха също много средства, са Испания 10,8 милиарда, Холандия 2,6 милиарда. Финландия 1,6 милиарда, Германия 7,5 милиарда и така нататък. Но истинските цени, э, э, реалните цифри са финансирането на дадена страна като процент от БВП. Кипър, Гърция, Харватия, Пор... Румъния, Португалия, Италия, Унгария са страните, които са в тази колона. Ето метрото в Мадрид струваше 2 милиарда евро. Това е много. А, така че това е за Испания. А, не е вярно, че, ни, че има страни, които не са получили инвестиции. Това не е така. Всяка страна е получила инвестиции от ФСИ през миналата година. Имаше и въпрос за FC от господин Салафранка. Бих казал, че данните всъщност са много по-добри от тези, които вие споменахте. 256 милиарда до сега, което е 82% от тези 350 милиарда. В нашия бизнес план сме предвидили да постигнем целта когато говорих за FC по-рано и казах, че избягваме рисковете, това не се отнасяше за FC. Там поемаме повече рискове. По третите страни, отговарям на господин Салафранка, ние сме използвали около 8 милиарда, 1,6 за страните от ЕФТА, за Средиземноморието 1,96 за АКТБ 1,47 за Азия и Централна Америка 1,99. Така са разпределени цифрите. Освен това ще спомена и новата Европейска банка за развитие. Опитваме се да работим по-ефикасно в тези области. Имаше също така и въпрос от господин Целер. Кой всъщност наблюдава инвестициите от трети страни? Господин Целер, ние имаме отдел и за изпълнение на изискванията с съкръщение ОКО – много внимателно работим заедно с адвокатите и ръководителите на проекти. Бих казал, че на всеки 10 проекта поне два имат някакъв проблем с изпълнението и изискват наблюдение, тъй като нас ни притеснява риска, така както всеки друг и не бихме се занимавали с проекти, където има нещо нередно. Разбира се, винаги може да намерите такъв проект, но ние извършваме своята надлежна проверка. Въпроса на господин Кон. Критериите и риска. Нашите критерии всъщност не са се променили, но ако ни сравнявате с нормална банка, имайте предвид, че при нас печалбата не е цел, докато при традиционните банки тя е и те предприемат по-голям риск. След това самата надлежна проверка, мисля, че нашата е най-амбициозната по света. Имахме неизпълнени е, задължения 0,3% за мината година. Средната стойност е 0,4%. Много малко банки могат да се похвалят с това. А при EFSI необслужваните заеми не знам точно какви са, но не са много. Това са 26 от 717 проекта не е много, но дори и когато не получим обратно своите вложени средства, отбелязваме това с червена звездичка и го имаме предвид при следващото отпускане на заеми. Госпожа Аяла Сендер зададе въпроси от името на господин Пирински. Мисля, че говорих вече за географското разпределение, за пълните доклади. По-късно ще ви дам информация. Господин Де Йонг говори за преразглеждането на механизма за жалби. Всъщност аз разговарях с нашия бизнес отдел, от които разбрах, че сме получили 5000 оплаквания и въпроси. През февруари ще имаме обсъждане в управителната комисия и ще разгледаме данните за 2017 година. В някои случаи наистина има известно закъснение. Volkswagen можем да ви дадем писмен отговор – на въпроса. Очевидно е, че темата е деликатна за обществеността. Бих искал тук да бъда много точен. И накрая, госпожо председател, като се извинявам, че се разпрострях доста пространно. Националните насърчителни банки, те са много важни. И мисля, че за ЕФСИ те бяха особено важни – защото там няма толкова много конкуренция и знам, че нашия председател господин Хойер отдава голямо значение на насърчителните банки. Имаме 25 меморандуми за разбирателство с различните насърчителни банки от различни държави. Някои тях са големи, както в Германия. Но това, което е още по-важно е многогодишната финансова рамка. Господин Саврама работи по нея. Ако моето предложение е, за единствен фонд се приеме и така че увеличим бюджетните гаранции, като се изпълняват задълженията по договорите да се насърчават иновациите, то тогава ще работим в по-тясно сътрудничество с националните насърчителни банки. Иначе нямам данни за разликата между частни и обществени фондове. Мога само да кажа, че имаме добро струпване и при частните фондове. След това за новите служители – ЕФСИ започна при брой служители, който беше по-нисък от сегашния, който е 4000. Започнахме с 2500, сега е 4000 и сме замразили бройката на персонала. Но истината е, че колкото повече са проектите, толкова повече трябва да са служителите. Интересното е, че имаме и много нови млади служители. Знаете, че в институциите често хората се задържат дълго. В Е и Б хората също бяха готови да останат през целия си живот, но сега имаме нова система с 4 годишни договори. Иначе не мога да ви дам веднага конкретните цифри за 2015-16 година. Надявам се с това да съм отговорил поне частично на въпросите. Благодаря. Ще ви помоля да предоставите и въпроси, писмен отговор на въпросите, които нямаха отговор. Много интересно беше. Вие сте много важен за подобряване на репутацията на банката и подобряване на нейната комуникация. Е, бих искала да дам думата на докладчика накрая. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на заместник председателя Ступ за дадените отговори. Е и би трябвало да предостави цялата информация, която ни е необходима и трябва да запазим взаимоотношенията, е, за да могат е, за да може да в доклада да се включат онези въпроси, на които държим. Ще Надявам се, че ще имаме и други възможности за размяна на мнение. Благодаря на всички и ще се видим скоро, за да започнем работата по доклада. Благодаря. На 1 февруари ще обсъждаме докладът на господин Вали. На 6 февруари е срока за подаване на изменения, а през април ще обсъждаме доклада в пленарната зала. Така, благодаря ви, колеги, за присъствието. Истината е, че ще работим с Европейската инвестиционна банка и в бъдеще. В понеделник ще продължим нашата работа. Има промяна в дневния ред за момента. Ще говорим за обежището при закрити врати с агенцията ЕАЗО. И така, Желая ви добър път към вкъщи. Закривам заседанието.